Bueno, buenas tardes a todos. Добър ден на всички. Нека да започнем работа. Моля ви да запазите тишина. Добър ден отново. Първа точка в дневния ред. Приемане на дневния ред. Има няколко промени. Моля ви да запазите тишина. няколко промени в дневния ред. Надявам се, че ще ги приемете. Първо, госпожа Родост ще трябва да си тръгне около 5 часа, така че тя поиска точка 9 от дневния ред. Обмен на мнение относно базисния регламент – Та, мобата е тази точка да влезе веднага след точка 6, точката с комисаря Даманаки. Разговарях с другите двама докладчици, господин Ферейра и господин Румела. Те са съгласни тази промяна да се осъществи. Госпожа Фигейредо ще замени господин Ферейра по точка 7, тъй като той не може да присъства. С тези промени ви приканвам да приемете дневния ред. Естествено, заседанието се предава по интернет на веб страницата на парламента. Преминаваме към втората точка. Одобрение на протоколите от заседанията от 26 септември и 10-11 октомври. Ако няма възражения или коментари до утре, до края на утрешното заседание, протоколите ще се считат за прияти. Трета точка съобщение на председателя. Нямам такива. Преминаваме към гласуването. Надявам се, че всеки си е взел картата за гласуване. Първо ще гласуваме доклада на господин Ривелини. Второ четене имаме. Става въпрос за зоната обхваната от споразумението за ГЕК РСМ. Вероятно си спомняте, че е, предложението на господин Ривелини получи споразумение в е, съвета. Това стана по време на унгарското председателство. След е, тристранния диалог правните служби работиха заедно, за да доизчистят юридическия текст. През месец октомври проекта на текст беше приключен. Това означава, че сега можем да го гласуваме на второ четене. Господин Ривелини, дали иска да каже нещо. Естествено, че той ще подкрепи текста, който е изпратен от съвета. Искате ли да добавите нещо? Не, нека да преминем към гласуването тогава. Гласуваме по проекта за законодателна резолюция. Начало на гласуването. Сефира. ла... ла Край на гласуването. Приема се 20 гласа за, един против, Приема се резолюцията. В пленарна зала ще гласуваме през декември. Преминаваме към доклада на господин Хаглунд. Възможностите за риболов и финансово участие, предвидени споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕСА и Марокко. Говорили сме много по това споразумение, остава само да гласуваме. Да видим сега списъка за гласуване. Господин Хаглунд иска ли да каже нещо сега или в края на гласуването? Е, това е моя задача да ви попитам. Първо ще гласуваме по изменения 1 и 2. параграф 1 идентични изменения, начало на гласуването. Се фира Край на гласуването. 11 гласа за, 8 против. Приема се. Изменение 3. То е оттеглено. И така, всъщност променяме малко смисъла на гласуването. Сега ще гласуваме по проекта за резолюция така както тя е изменена. Начало на гласуването. Край на гласуването. 12 гласа за, 8 против, 1 въздържал се. Приема се резолюцията. Ще дам думата на господин Хаглунд. Uh, Благодаря. Искам да ви информирам, че онова, което обсъдихме на последното заседание, именно да дадем на комисията съвети относно бъдещото споразумение, тъй като настоящото ще изтече през февруари. Та, както знаете, ние с госпожа Фрага работихме, колеги заявиха интерес към резолюцията. Всъщност, Възоснова на гласуването става ясно, че споразумението не е задоволително. Аз ще ви дам допълнителна информация заедно с председателката. Ще се свържа с другите групи в близко бъдеще. Ще продължим работа по този въпрос и естествено ще продължим и с гласуване в пленарна зала по доклада. Благодаря. Благодаря. Ще продължим, както казвате, господин Кадек. Благодаря, госпожо председател. Първо приветствам гласуването на комисията във връзка с е, продължаването на това споразумение. Действително ще става въпрос е, за дискусия по бъдещото споразумение с Марокко и сигурно ще има какво да кажем по въпроса. А що се отнася до настоящото гласуване, искам да кажа, че съжалявам наистина, че не можах да разменя мнения като докладчик в сянка с господин е, Хагунд, Опитах се четири дори пет пъти да обменя становища с него. По необясними за мен причини не можахме да се срещнем. Госп господин Хагунд се срещна с госпожа председателката, няма нищо лошо в това, но по всеки друг докладчик има докладчик, доклад има докладчик в сянка. И аз бях докладчик в сянка и много съжалявам. Мирям, наистина повтарям, пет пъти се опитах да се срещна с него, докато той намери време да се срещне с председателката. Наистина много съжалявам. Искрено съжалявам. При все това, разбира се, е, съм съгласен за едно е, евентуално устно запитване. Благодаря ви. Благодаря. Нека да не започваме дебати, но нека господин Хаглон все пак да се изкаже. Благодаря. Нека да се извиня на уважаемия колега Кадек за това, че не можахме да проведем конструктивен диалог. Всъщност Както е, се видя, нямаше как да има компромис. Имаме или едната, или другата позиция. По отношение на бъдещия протокол, мисля, че ще можем да го обсъдим в конструктивен дух, въпреки различните позиции относно това какво да се прави по удължаването на протокола, който току-що приехме. Надяваме се, че ще продължим работата в конструктивен дух след резолюцията и се радвам, че колегата Кадек е готов да прояви положителен подход, че неговата нагласа е положителна. Не ми се иска да започваме конфликти, които просто не съществуват. Благодаря. Добре. Така, ще ще приключим по тази точка и преминаваме към следващата точка от дневния ред. При закрити врата. Размяна на мнения с комисар Даманаки, но тя май не е тук. Идва насам, доколкото разбрах. Ще приканя всички, които не са членове на Европейския парламент или сътрудници да напуснат залата тъй като ще имаме разглеждане при